на докладчика, госпожа Ван Нивенхойзен. Давам ви думата. Уважаеми колеги, много ви моля, напуснете залата тихо и не на групи, а по-отделно. Frau Van Nieuwenhuizen. Госпожа Ван Нивенхойзен, тук ли е? Моля. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа, е, секунда, госпожо Ван Нивехаузен. Един момент. Дами и господа, много ви моля, напуснете тихо залата, без да разговаряте. Това се отнася и за ръководителите на политически групи, госпожа Хармс и господин Върховстат. Разговорите можете да ги водите извън залата. Моля, колега, продължете. Witam Państwa. Zapraszam do głosu sprawozdawcę panią. Уважаеми госпожи и господа, сега давам думата на докладчика Кора Ван Нивенхаузен. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, госпожи и господа. Утре ще гласуваме по едно съществено законодателство – индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори. Говорим за големи глоби, виждали сме заглавията във вестниците, говорещи за корупция в финансовия сектор. В този доклад разглеждаме темата за манипулирането на индексите, което пък засяга целия сектор на економиката. Това, е, което се случи с индекс е, Либор, е, показа какво се случва. Всъщност има няколко банки, които пречат на нормалното функциониране на нещата. Манипулирането винаги се е случвало, даже по отношение на системните референтни показатели. А те са изключително важни за финансовата стабилност. Важно е съответно да има стабилни правила, доброто управление изисква да има стандарти в това отношение. Законодателството, което ще гласуваме, има за цел да доведе до стабилност в финансовата система и в реалната економика. Ето защо трябва да има предпазни механизми за индекси като Либор, индекси, които се използват всеки ден. Законодателството следва да се погрижи за това, че ще бъдат взети предвид всички индекси или максимално голям брой индекси в Европа и извън Европа. Естествено, когато има голям брой индекси, това означава, че инвеститорите може и да променят своята политика, да избират различни индекси. Резултата би довел до по-голяма концентрация на пазарите, по-голяма власт за тези, които създават индексите и съответно до повече рискове в економиката и в финансовия сектор. Много важно да се справим с системните рискове, което от своя страна е свързано с по-добрата пазарна дисциплина. Съответно, добре е да има по-балансирано, по-обективно поведение. В доклада се говори за разграничаване между по-големите по-малките индекси, между индексите свързани с стоковите борси и фондовите борси, индексите в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Това разграничение е важно, защото по този начин капиталовите пазари ще могат да получат възможност да се разрастват и да се набира капитал е, мисля, че този текст е, се радва на добра подкрепа в комисията ЕКОН. Над 40 депутата го подкрепиха и от различни политически групи. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха Благодарим за духа на колективизъм. Очаквам с нетърпение доброто сътрудничество и в бъдеще с колегите. Ще има тристранен диалог. Препоръчвам доклада на всички колеги. Моля да го одобрите, за да можем да получим мандат за тристранни разговори. Знаете, че обсъждаме този закон вече две години. В крайна сметка трябва да има един добър закон по отношение на тези индекси, използвани като референтни показатели. Благодаря, госпожо Ван Нивенхойзен. Сега от името на комисията Джонатан Хил. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, референтните показатели – обикновено не привличат широко внимание, но те са в сърцето на економиката, защото именно на тях се основават множество финансови договори и цените на финансови продукти, включително и лихвите по множество ипотеки. Инвестициите в пенсионни фондове, в които гражданите спестяват за своето бъдеще, използват референтни показатели, за да определят стойностите на услугите и ефективността си. Затова е необходимо да има референтни показатели, в които може да, е, гражданите могат да имат доверие. Но една поредица скандали подкопа това доверие. Това не е престъпление без жертви. Нищо подобно. Това е престъпление напълно сравнимо с кражба. За това Администраторите на референтни показатели трябва да бъдат регулирани по съответния начин, да се намаляват конфликтите на интереси, да има повече прозрачност за определенето на референтните показатели и доставчиците на данни за референтните показатели да бъдат надзиравани по съответния начин. Там, където има критични референтни показатели, да се включват надзорни органи, като органа за пазарите. Това би на пазарите на ценни книжа. Темата не е а, а, лесна, но е от огромно значение и за това поздравявам госпожа Ван Нидерхойзен за нейните, за нейната работа и а, отличните и умения. Очаквам да обсъдим темата в тристранен диалог. Е, широкото приложно поле означава, че е, предложението се отнася и за по-широко използваните референтни е, показатели и за по-малките показатели. Има предложение за критерии за подбор на критичните показатели. Благодаря ви за вашите предложения трябва да вземем предвид и въпроса за достъпа е, до референтни показатели от трети страни. Граждан, границите ни трябва да останат отворени, но не и е, да внасяме риск, свързан с некоректна работа на референтни показатели от трети страни. И в тази връзка правите предложения. Е, за мен това е, е една важна крачка за още една важна крачка за изграждането на силна финансова система. Оттам нататък остава мерките да се приложат. Благодаря, господин председател. От името на комисията ИТРЕ думата има госпожа Матиас. Obrigada, господин президент. Благодаря, господин председател. Голямото мнозинство на европейските граждани е засегнато пряко или непряко от тези референтни доказатели. Ние имаме сега а, оференти, които предлагат различни референтни показатели, базирани на различни методи и много от тези референтни показатели се превърнаха в обществено благо, което означава, че социалната им стойност трябва да се повиши. А всъщност манипулациите, които възникват във връзка с тези референтни показатели трябва да се санкционират като наказуеми деяния. Моята политическа група изхожда от оценката на а, стоките и а, тези оценки се предлагат също от енергийните пазари. До сегашните мерки за предотвратяване на манипулациите все още не са балансирали вредите, които предизвикват е, понякога тези референтни показатели. Колебанията при тях са големи и ние знаем, че манипулирането на цените на суровини е, зависи и може да бъде повлияно не само от е, предлагащите, но и от крайните потребители. Крайните потребители могат да заплащат по-високи цени за енергия при това положение, поради което възникват конфликти конфликти на интереси. Защо? Защото предлагането и контрола се осъществяват от един и същ обект. Необходимо е по-добро законодателство и искаме да се опитаме да въведем по-стабилни, по-надежни процеси на оценка. Също така трябва да се води отчетност за цените и трябва до голяма степен да се взима развитието на пазарите предвид, когато се изготвят референтни показатели и по този начин трябва да се спрат манипулациите и други форми на злоупотреба. Аз е, давам отрицателна оценка на сегашните предложения. Моите предложения не взяха взети предвид при изготвяне на доклада и критичните референтни показатели бяха дефинирани много по-тясно, отколкото това е необходимо. Що се отнася до съразмерността, тук подходът е много рестриктивен и е, вземането предвид на референтни показатели и индекси, които според мен са критични, също е факт. Зелените и социалистите със своите гласове трябва да допринесат за създаване на ефективно законодателство в тази сфера. Това обаче не се случи. Смятам, че е много важно наистина да се вземат активни мерки, а не да се действа само привидно. Трябва да се възстанови доверието. Uh, Сега рета на представителите на политическите групи. На първо място от името на НП господин Нидермайер за две минути. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Докладчика ясно заяви, Същото направи и комисаря Лорд Хил, че е, положението в миналото не е било добро и е, то може да окаже сериозно въздействие върху стабилността на финансовите пазари и на економиката. Трябва да подчертам, че много стъпки бяха предприяти е, за да може тези индекси да станат по-стабилни. Сега говорим най-вероятно за последната стъпка в създаването на една по-безопасна среда, една по-безопасна индустрия. Става дума за администрацията на индексите, използвани като референтни показатели. Както докладчика почерта, доклада се създаде преди доста време. То обаче не беше прият в самото начало. Причината, една от причините беше, че той е, е доста технически по своя характер. Искаме да има устойчивост по отношение на мерките във връзка с малките индекси. Много въпроси възникнаха във връзка с международните индекси. Имаше препоръка на Международната организация на комисиите по ценни книжа или ИОСКО. Имаше проблеми и с режимите за трети страни. Радвам се, че докладчика в крайна сметка избра да е, поеме по пътя на равновесието тя позволи да се използва прозрачността с цел подобряване на качеството на индексите. Прави се разлика между най-важните и по-маловажните индекси. Освен това, установява се точното равновесие между отговорността на ЛЦКП и на националните надзорни органи имаме необходимите мерки във връзка с третите страни. Сега предложението е добро и да се надяваме, че парламента ще ни даде възможност да отидем към тристранен диалог, тъй като има разлики в мнението на парламента и на комисията. Надявам се, че в крайна сметка изхода от тези преговори ще бъде успешен. Благодаря, господин представител. Сега от името на социалистите и демократите, господин Фернандес, за две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа моите поздравления на докладчика и на докладчиците в Сянка. Ние преговаряхме много опорито през последните месеци и аз смятам, че настоящото предложение подобрява по същество първоначалното предложение на комисията. Моята група на социалистите се концентрира върху контрола на критичните референтни показатели. Той трябва да бъде подобрен. Утре ще гласуваме този доклад. Ние се споразумяхме за дефиниция на понятието критични референтни показатели, защото това оказва влияние върху дефинициите в националните законодателства. Наистина, критичните референтни показатели са обществено благо и за това те трябва да бъдат подложени на добър контрол и да имат разумни цени. Ще има колегиум от компетентни органи, които се занимават с надзора. Затова ние приветстваме, че е, е изготвен този доклад за Еврибор, за Либор и другите критични индекси и референтни показатели. Те трябва да бъдат подложени на по-критична оценка. Това се отнася и за стоковите референтни показатели. Естествено, е, преговорите не протекоха лесно. Ние трябваше да направим отстъпки, но е, принципът на пропорционалност, както каза докладчика, беше спазен. Като цяло, не критичните индекси и референтни показатели се контролират не толкова критично. Според нашата политическа група, националните компетентни органи трябва да имат възможност да изпълняват надзорните си функции и да се погрижат управителите на тези некритични индекси също да изпълняват своите задължения за надзор. Освен това, успяхме да постигнем референтни показатели от трети страни да отговарят на изискванията на ИОСКО, на Международната организация на комисиите по ценни книжа. Това означава, че европейските потребители ще разполагат с надежни референтни показатели. Госпожа Кей Суинбър има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за сериозния положен труд. Тя действително подходи с здрав разум и успя да, да, да, да обедини всички политически групи по компромисни изменения. Така се предлагат рамки за националните органи за така че да могат да надзирават администраторите на референтните показатели и да се защитят инвеститорите и потребителите навсякъде в Европейския съюз. Този подход съвсем правилно прилага сериозен подход, строг подход към най-широко използваните марки, извинете, показатели. По този е, начин е, ще има и повече прозрачност и потребителите ще могат да преценят дали са доволни от начина по който е съставен съответния показател. Малко по-лек е подходът за некритичните показатели. Това обаче би било възможно само ако държавите членки могат да имат възможност да вземат решение, ако даден референтен показател, който не се счита за критичен или не отговаря на общите критерии за критичност, но е критичен в тяхната държава, да го а, квалифицират като критичен. ли че трябва да се призоват всички а, е, страни, а, преговарящи по темата, да вземат предвид а, е, въпроса за пропорционалността по отношение на некритичните а, е, референтни показатели. Трябва да се спазват принципите на Международната организация на комисиите по ценни книжа, за да може да има еднакви стандарти за администраторите на референтни показатели навсякъде, независимо от националното законодателство в съответната страна. Очаквам да продължим да работим добре с докладчика и останалата част от преговорния екип, за да можем в тристранния диалог да постигнем добри е, резултати за всички страни и за всички нас. Благодаря от името на групата АЛДЕ. Думата има Силви Голард. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте сред нас. Аз искам да благодаря и на групата АЛДЕ, защото във всички случаи, е, що се отнася до предишния мандат, е, много трудно беше да се работи по тази точка. Аз ценя много, господин комисар, васите силни думи. Надявам се, че това ще се отрази добре в трилога и може би е, ще успеете да убедите тези, които са малко по-въздържани. Е, мисля, че е, Кора е постигнала един много балансиран резултат с много работа с политическите групи. Това трябва да се спомене. Аз от моя страна бих предпочела по-точни правила за ЕСМА във връзка с надзора на пазарите, защото на вътрешните пазари няма възможност за това. Наистина има съответните техники, наистина има институции, които дефинират критичните показа... индекси и не всички индекси са свързани с валутните референтни показатели. Това се отразява върху валутната стабилност. И също така мога да посоча, че ЕСМА ще трябва да изпълнява ролята на наистина компетентен орган. Аз искам господин комисар да насоча вниманието ви също и на съвета за въпроса за бюджета на ЕСМА. Това е надзорен орган, както знаете, и той е винаги заплашен до известна степен. Трябва да се намери добър баланс между надзора в някои сектори. Трябва да се спазва и принципа на пропорционалност по отношение на някои индекси. Аз мисля, че тук ще можем да намерим добрия отговор и ви пожелавам всичко добро и успех на трилога. Благодаря. От името на групата на Обединената левица Господин Хуаристи Абалнис за една минута. Благодаря, господин председател. Комисар Хил заяви, че манипулирането е същото като кражбата, когато става дума за тези референтни показатели. Аз искам да говоря за регламента и за IOPH. Това законодателство има за цел да ограничи, ако не да спре е, манипулацията на референтните показатели. Аз мисля, че агенцията, която споменах, е, няма да е, бъде подложена на сериозен контрол. IOPH смята, че показателите са нещо поверително по никакъв начин те не се подчиняват на законите на търсенето и предлагането. Трябва да спрем с практиката бедните семейства да трябва да плащат с 300 евро повече в сравнение с онези ипотеки, които се основават на индекса Либор. Подобни политики обричат хората на бедност, на това да няма дом и подобни практики трябва да спрат. Много благодаря. Сега от името на групата на зелените господин Филип Ламбер. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Това, което е, е, шокиращо в историята на референтните показатели, е, е че е, тяхната манипулация се увеличи е, лавинообразно след финансовата криза. Човек си мисли, че една такава криза ще доведе до малко повече здрав, здрав разум, но ето на, оказва се, че основни институции манипулират тези индекси и то в дългосрочен план. В някои страни е, има глоби, обаче глобите могат да се извадят от е, данъците. т.е. данъкоплаците плащат тези глоби. И така. Работихме по компромисите, стигнахме с съгласие почти до края на работата си, но накрая бяха извадени е, поредица показатели, които биха били разглеждани като критични. Вие казахте, има два различни режима за критичните и некритичните. Има обаче показатели, които успяват да се измъкнат от това право, от този законодателен акт. Има Е, е, и трети страни, те няма да чакат ние да приемем режим за контрол и надзор. Важното е да се вземе предвид, че се разчита на държавите членки да вземат решение по собствено осмотрение в някои ситуации, особено що се отнася до определенето на това дали или не даден референтен показател е, е критичен. Е, иначе, е, като цяло, подкрепяме заедно с мнозинството тези мерки. Благодаря. От името на ЕСПД господин Уолф. Една минута. Господин Уолф отсъства. Господин Бернар Моно за една минута. Да, господин комисар, уважаеми колеги, нека да видим как протича дебата за референтните показатели и наистина резултатите от доклада са малко отчаиващи и трябва много по-точно да се следят тези показатели, за да се избегнат скандалите от миналото. Аз искам да посоча, че критичният индекс беше твърде строго фиксиран и що се отнася до Колибор и Либор, те също се прилагат. Аз искам също така така да посоча, че някои банки участваха в финансовия скандал с Ибор и това ни, наблюдава, и това ни е, е повод за нас да действаме и е, към скандала се е, добавя и е, приспиране на пари, също така е, избягване на данъчно облагане и така нататък. Колкото повече законодателни актове се приемат, толкова по-малко банки е, се принуждават от държавата да действат. И е, наистина е, предизвикателствата са много големи и всичко това е в полза на измамниците. За това трябва да зададем въпроса как трябва да се пресече тази берига. За, ние, за нас, които сме патриоти, това е нещо, което се разбира от само себе си. Трябва да спрат спекулациите пред националната националните граници. Благодаря. Мерси. Пани пост... Благодаря. Госпожа Паунова, минута и половина. Thank you, chair. Благодаря. България пострада от скандали и твърдения за манипулация на показателите. На това трябва да бъде сложен край, а доверието трябва да се възстанови, както и да бъде дадена повече прозрачност на финансовата система ето защо аз приветствам това предложение и поздравявам колегите работили по доклада за създаването на по балансиран текст който преодоля проблематичните елементи и може да осигури широка подкрепа. повечето държави членки на европейския съюз в момента нямат нормативна уредба за производството на референтни показатели на национално равнище което предоставя възможност за създаването на хармонизирана европейска рамка за критерии въвеждането на такава рамка ще подобри защитата на потребителите на финансови услуги ще повиши доверието и с това ще допринесе и за подобряване на финансовата стабилност на национално и европейско ниво. важно е обаче да се вгледаме и в последствията от новите правила върху цялостния финансов пазар например ако някоя инициатива задължи доставчиците на входящи данни да променят значително своите бизнес модели има опасност те да намалят броя на предлаганите услуги. ето защо е важно да се погрижим новите правила за доставчици на входящи данни за референтните показатели да не възпрепятстват иновацията и да не създадат ненужни тежести за бизнеса. като цяло подкрепям доклада който ще повиши доверието на европейските граждани във финансовата система на европейския съюз и ще осигури повече прозрачност. благодаря. Благодаря. Госпожа Перванш Берес. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, първо нека да поздравя докладчика, тъй като темата е изключително техническа, но е от решаващо значение. Като цяло се обединихме около този текст не, и то не е случайно, защото в крайна сметка знаете какво стана с Либор. А това са референтни показатели, на които разчита финансовия пазар със своята стабилност. Ако те са нестабилни и несигурни, това се отразява сериозно върху финансовите пазари и финансирането на економиката като цяло. Затова е необходимо да се мобилизираме и се радвам, че успяхме да постигнем добри компромиси. Аз обаче също съжалявам, че няма един надзорен орган, който да може редовно да анализира тези е, системи, е, в крайна сметка трябва да е, е по-добре на централно ниво да се определят критериите е, за това, кои референтни показатели са критични и кои не са критични. и накрая, ако ми позволите, господин председател, Европейския съюз приема строго право в тази област и е, е след това ще търси постигане на възможна еквивалентност и в други части по света. Работим и в рамките на ОИСР е и мисля, че е, можем да постигнем добри резултати. Успех на преговорния екип. Благодаря, господин председател. але... Благодаря, моля ви, спазвайте времето си за изказване. Аз съм търпелив, но търпението си има граници. Господин Ожок от името на Екаре има думата за една минута. Сината Мадвия Харпатия. Бързо проша, пани Пушля. Благодаря много за поканата за заседанието в Карпатите. вера слушна развязания до... Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, в този доклад се е, представят е, своевременни решения на проблемите, свързани с референтните показатели и инструменти, както и по отношение на финансовите договори. Е, приветствам различния подход за критичните и не толкова важни показатели. Приветствам това, което беше казано във връзка с Айоско и във връзка с показателите и индексите, които се предоставят от трети страни. Ако следваме очертаните правила, ще имаме по-голяма надежност, по-малко рискове и доверието на нашите финансови пазари ще нарасне. Има обаче няколко области, където може да има допълнително подобрение. Например, добре е да има по-голяма яснота относно обхвата на този проект освен това трябва да има по-адекватни разпоредби във връзка с различните категории администратори. Същото въжи и за е, преходните разпоредби. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор госпожа Барбара Капел за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Стабилните и прозрачни референтни показатели са много важни за стабилността на финансовите базари. Дава се гранична стоеност 500 милиона и това ясно показва колко важна е тази мярка. Важно е да има прозрачност за референтните показатели, защото само така може да се гарантира е, липса на конфликт на интереси и е, липса на манипулация. След скандала с Либор трябва да се договорим по обща методология. Ако е, действаме е, либерализирано, няма как да постигнем особен успех, е, защото е, именно поради твърде свободното отношение се достигна до този скандал и до случилото се с Deutsche Bank. Така че трябва да отидем по-нататък, трябва да е, вземем предвид, че хората искат по-добро макро пруденциално законодателство, така че стъпките трябва да бъдат приети. Приемате ли въпроса синя карта? Да. Окей. Uh, please take a floor. Like ask... Благодаря, господин председател. Искам да попитам колегата Капел следното. Знаете какви манипулации се случиха на финансовите пазари. Много от тях бяха осъществени от големи финансови институции, включително някои големи банки. В крайна сметка даваме възможност на всяка една държава да определя какви са критичните показатели. Е, не смятате ли, че Европейския съюз трябва да наложи е, какви да бъдат тези критични показатели във всички европейски държави? Благодаря. Е, въпросът беше на господин Франзолико. Време за отговор. Аз мисля, че докладчикът се е погрижил да постигне една много добра смес по отношение на финансовите референтни показатели, големи и малки референтни показатели, стокови референтни показатели и аз мисля, че всичко е уредено в съответната форма тук. Благодаря, казва председателят. Салини. Господин Салини, минута и половина. Благодаря, благодаря господин председател. Според мен изходните съображения са свързани с много добрата работа при изготвяне на този доклад. Спазена е целта, която си бяхме поставили, а именно да се направи една добра оценка и да се вземат мерки срещу съществуващата ситуация. Има криза на доверието, има скандали, които наистина трябва да бъдат заклеймени, обаче ние не трябва да действаме чрез психотерор. И трябва ли наистина, ако действаме чрез психотерор, да ни изпълняваме политическата си задача? Благодаря на докладчика, че се зае с тази задача. Тя, е, според мен, е взела доброто решение да установи разликата между критичните и некритичните индекси. В моята родна страна, Италия, в момента има много големи трудности. Става дума за проблеми, които засягат 2 милиона и половина семейства, които са засегнати от принудително отнемане на собствеността. Ако Deutsche Bank наистина е, е извършвала манипулации с сделки с деривати, които пет пъти повече е, са по-големи от финансовият обем на еврозоната, това е всъщност е, проблемът, а не да се създава повече недоверие. Uh, from, uh, Paul Rubik. Yep. Mr. Yeah, Rubik. Приемате ли синя карта от Пал Рубика? Господин председател, аз искам да попитам колегата Салини какво мисли, какви ще бъдат въздействията между малките и средни предприятия и как ще се развие бюрокрацията в тази сфера, така че в крайна сметка да имаме положителен ефект. Прегонер, моля. Моля? Да. Ще отговаря на колегата Рюбик с най-голямо удоволствие. Загрижеността предвид въздействието на една такава процедура върху малките и средни предприятия, всъщност това е нещо, което аз споделям. Споделям тази загриженост. И понякога ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото добрите намерения е, всъщност водят към ада. ада. Пътят към ада е послан с добри намерения, бих искал да кажа. И всъщност това, което е, ние трябва да поемем като задача е да принудим кредитните институции в Европейския съюз да насочат вниманието си отново към малките и средни предприятия. Как можем да постигнем това? Чрез радикална преработка на е, структурите на кредитните институции в цяла Европа, а не само да се предлагат нови дефиниции на финансовите финансови е, референтни показатели. Благодаря. А, Джил. Нина Джил не е тук. Господин Кужмяк има думата с една минута. Przewodniczący, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Господин комисар, смятам, че манипулирането на Либор от страна на банки и други финансови институции доведе до ситуации, в които множество частни предприятия и частни инвеститори, еднолични инвеститори е, пострадаха сериозно, нанесоха им същети и бяха наложени глоби, е, равняващи се на милиони евро. Това обаче не спасява инвеститорите от загубите и затова трябва да се погрижим да не се случват подобни неща за бъдеще. Затова се предприемат три основни насоки мерки. Първо, засилването на нормите и стандартите, свързани с така наречените критични показатели, а, и за да няма злопотреби. И втора цел – по-висока прозрачност, особено що се отнася до информацията а, за всички потребители на всички референтни показатели, за да могат да вземат те информирани решения. И накрая, на трето място, но не на последно място, по-добро управление на референтните показатели. Искрено се надявам, че по този начин предприемаме достатъчно добри мерки, за да се преодолеят подобни стандарти за бъдеще. Благодаря много за краткото изказване, господин Буда. Благодаря, е, господин председател. Европейския съюз винаги се е интересува от економическата стабилност и от доброто функциониране на финансовите пазари. Е, в тази връзка финансовите инструменти, които се използват за сключване на финансови договори, трябва да бъдат обект на регулация. Обърнете внимание, че референтните показатели могат да се използват да се манипулират пазарите и ето защо би следвало да идентифицираме мерки и механизми с цел да се предотврати манипулацията и съответно да се предотврати изкривяването на пазара. Пазарите се развиват много бързо и ето защо политиците трябва да установят точното равновесие между необходимостта от а, дисциплина и а, доброто функциониране на пазарите. Ето защо трябва да се вземе предвид факта, че економическите пазари и различната економическа реалност генерират и различни референтни показатели. Комисията трябва да регулира показателите тогава, когато те оказват въздействие върху няколко държави членки, но когато въздействието е само в национален план, правото да действа трябва да има държавата членка. Освен това, трябва да се увеличи прозрачността и да се подсилят националните системи за регулация. Само по този начин ще можем да имаме лоялна конкуренция за всички администратори от Европейския съюз и извън него. Благодаря. Много благодаря. Стигнахме до спонтанните изказвания. Мариана Петир. Peace. smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini unije uspostaviti zakonodavni okvir za indekse референтни показатели, които са е, критични по отношение на финансовите инструменти и на финансовите договори, като основната цел е защита на инвеститорите и потребителите. Важно е всички критични показатели да бъдат взети предвид, които служат за е, определяне на цените на ценни книжа и които са от много голямо значение при вземане на решения за инвестиционните фондове. Важно е също референтните показатели да бъдат прецизни и това е и целта на тази тази резолюция. Аз се присъединявам към тази основна цел. Необходима е рамка, която да прави надежни критичните референтни показатели. И според мен тази резолюция трябва да бъде приета. трябва да има и по-добър надзор. Това, разбира се, е, струва средства и усилия, обаче получаваме за сметка на това надежност. Имаше някои манипулации също при обменните курсове и в енергийния сектор и това означава, че ние сме задължени да приемем тази резолюция. Господин Капуто. Е, Благодаря, господин председател. Виждаме, че има манипулации. Манипулации на референтни показатели, които се използват за определене на лихвите. И това става а, не веднъж и не два пъти. Манипулират се показатели като Либор. Това води до сериозни изкривявания на пазара и разрушава доверието на европейските граждани към финансовите пазари. Освен това, трябва да се а, призна официално нелегалния характер на, на подобно поведение. Така че трябва да се въведат по-строги мерки, да се подобри прозрачността, да се вземе предвид разнообразиите на референтните показатели и да се направи всичко възможно да се намали системното значение на някои от основните референтни показатели. Инвеститорите, вземащи решения за инвестиране всеки ден, трябва да са добре информирани. Господин Нотис Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Големите банки като Deutsche Bank направиха страшно много пари чрез манипулация на индекса Libor и незаконно припечелиха стотици милиони евро. Това не е достатъчно обаче, тъй като много банки, които бяха спасени с пари на данакоплаците, сега провеждат политики, които са враждебни спрямо е, дребните кредитополучатели. Тези дребни кредитополучатели пък губят страшно много пари, тъй като има свърх големи лихви. На лице е манипулиране на валутния курс швейцарски франк евро, обменния курс. Имам предвид, това води до проблеми в Европа. Потребителите получиха информация в началото, че техните заеми ще станат по-скъпи поради промените в обменния курс между еврото и франка. Е, всъщност е, намаления курс на еврото доведе до много големи загуби в рамките на милиони за много наши граждани. Иван Яковчеч. Че, е, желим potpuno ясно поддържати ovaj izvještaj. Ние смятаме, че нашия докладчик наистина много правилно е преценил нещата и мисля, че трябва да се спрат банковите манипулации, също така че трябва да се спрат е, действията, които доведоха до явленията, които наблюдаваме през последните месеци и години. Желаем стабилност на финансовата система и също така желаем е, капиталов пазар в добро състояние. Нашият колега, който току-що изслушахме, говори за несправедливи явления и е, ние също сме свидетели на това как банките си пър, пълнят джобовете и как нашите е, съграждани се превръщат в роби поради взетите кредити. Ние трябва да говорим за такава политика в рамките на такъв форум, защото това са явления, които засягат всички европейски граждани. Благодаря, господин Пасъл. Господин Глезос. Благодаря. Скандала с Deutsche Bank, господин председател, ми напомня и доста неприятната роля изиграна от Deutsche Bank при окупацията на Гърция, когато се опитваха да седят и последния цент от гръцкия народ. Същевременно и, и се вижда, че Deutsche Bank продължава е, да действа не по-малко е, злосторнически. Как забравяме факта, че а, е, вече сме спасили а, е, безкрайно количество банки с а, е, парите на дънакоплаците? А, защо забравяме, че хората все повече губят в Гърция и то в полза на едрия капитал? А, защо забравяме случилото се в Гърция от 2010 до 2014 година? А, стотици милиони евро бяха изплатени – 33 милиарда просто потънаха. Ясно е колко е трудно да се постигне каквото и да било. Игор Солташ. Председник, хвала за беседо. Благодаря, господин председател. Може да се каже, че най-накрая вече дойде това предложение и според мен регламентът върви в правилна посока. Защо? Защото много финансови инструменти зависят от е, референтните показатели и това в размер на милиони. В размер на милиони са инвестициите, които зависят от това, също и ипотечните кредити. Всичко това може да доведе до големи загуби при инвеститорите и потребителите, поради което ние трябва да се погрижим референтните показатели да бъдат стабилни. В миналото ние бяхме свидетели на големи манипулации и спекулации. Факт е, че тези спекулации и манипулации всъщност представляват инструменти, които създават фиктивен финансов капитал и този капитал управлява света, поради което ние трябва да се погрижим за повече прозрачност. Също така са ни необходими санкции и механизми за надзор. Благодаря. Е, е, и накрая, но не и на последно място по значение, естествено, депутата Доро Клаудиан Фрунзолика. Много благодаря, господин председател. Приветствам факта, че в този доклад нашата политическа група на социалистите успя да е, намери точното равновесие между съществените и не толкова съществените референтни показатели, както и по отношение на приложеното поле. Противопоставям се на факта, че Съществените референтни показатели ще бъдат определени от всяка отделна държава членка в Европейския съюз. Вярвам, че трябва да има европейска законодателна рамка, за да се избегнат скандалите и пазарните злоупотреби, на които станахме свидетели в миналото. Искам да благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка за обективния доклад и за точното равновесие. Благодаря. Благодаря. И сега от името на Европейската комисия, комисар Джонатан Хил. Заповядайте. Um, Господин председател, благодаря ви много за думата. Благодаря на всички, които се изказаха в този действително отличен дебат. Очевидно е, че има широко съгласие по много елементи широко съгласие, че е крайно време да се предприемат мерки, за да се сложи край на манипулациите, които виждахме до тук. Е, широко съгласие за прозрачността, широко съгласие за етичното управление, е, за необходимостта да има по-добро регламентиране и по-добър надзор. И мисля, че е, докладчикът е успял да договори добра рамка, въпреки че си давам сметка, че някои от преговарящите страни искат да се отиде и още по-нататък. Независимо от това дали става дума за критичните показатели или за надзора. Та или иначе ви уверявам, че а, ще направим всичко възможно да работим добре и бързо, защото това ще е добре за потребителите, добре за инвеститорите, за доверието в пазара и за финансовата стабилност съответно. И така, предпазните мерки трябва да бъдат въведени възможно най-скоро. Няколко от изказалите се депутати изпоменаха а, колко много време отнема да се въведат а, мерките, които вече са приети, така че дай Боже да се действа възможно най-бързо, да се въведат мерките, за да може да сме сигурни, че се използват строги и строго регулирани референтни показатели в е, Европа, за да може да няма провали на пазара. Благодаря на докладчика, благодаря и на докладчиците в Сянка за сериозния положен труд. Мисля, че те постигнаха успех в предвиждането на този законодателен акт напред. Очаквам да работим добре, конструктивно в тристранния диалог и се надявам да постигнем възможно най-бързо решение по тази толкова важна тема. Благодаря, господин комисар. А сега докладчикът Госпожа Кора Ванна Невенхойзен има думата. Заповядайте. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които се изказаха в този дебат. Наистина, техните изказвания са много ценен принос към него и разбира се, аз е, не мога да твърдя, че всички са доволни 100%, но се радвам, че все пак този доклад намира широка подкрепа. Искам да благодаря за комплиментите, които бяха отправени към мен и тези комплименти ще предам на моите сътрудници, сред които е Гунтер Бал. Те вложиха много работа в този доклад. Искам да благодаря и на Петра и изобщо е, искам да благодаря на секретарията на групата ЕКОН. Това беше първият ми доклад и не беше толкова лесно да бъдат спазени всички процедурни правила на парламента. Така че искам да благодаря още веднъж на всички, които дадоха своя принос за този доклад. Искам да посоча, че някой може би гледат доклада по друг начин. Твърдят, че либори и Орибор са единствените критични референтни показатели. Това не е вярно. Наред с количествените имаме и качествени критерии. Трябва да имаме редовна оценка, за да се проверява дали определени референтни показатели са критични или нямат решаващо значение. Няма да се спирам на всички аргументи изказани тук, защото това би удължило изказването ми. Искам да благодаря още веднъж и очаквам с радост трилога с съвета и комисията, за да можем да направим важна стъпка към регулиране на референтните показатели. Благодаря. Благодаря. Всъщност това наистина е вашия първи доклад и затова